Dear colleagues, Уважаеми колеги, време е да започваме. Заместник председателят на Европейската комисия, господин Шевчович е тук и предполагам, че всички искате да го чуете, както и да му зададете въпроси, за това е време да започваме. Ако нямате никакви възражения, можем да считаме проекта за дневен ред на днешното заседание за прието. Точка втора, Имаме превод на 20 езика и както обикновено всички документи са достъпни чрез електронното приложение. Освен това, заседанието се предава на живо по интернета. Препоръките бяха представени също по електронен път, както и протоколите. Ако нямате възражения, считаме, че са прияти. Искам да ви запозная накратко с преговорите за новите храни. Четвъртият тристранна среща беше проведена. и Имахме обмен на мнения както с Европейската комисия, така и с съвета, особено по два важни въпроса, по които ни бяхме постигнали съгласие. Първо, по делегираните актове, тъй като ние държим на нашата позиция по този въпрос. И на второ място, за клонирането. Позицията на съвета е различна от нашата. Съветът е готов да се включи въпроса в точка в преембюла. Ние направихме окончателно предложение за евентуално постигане на споразумение с съвета и сега очакваме неговата реакция. Очакваме да получим информация от съвета по този въпрос до края на настоящата седмица. И така можем да започнем разискване по петата точка от дневния ни ред, а именно обмен на мнение с заместник председатели на комисията господин Шевчович в контекста на структурирания диалог с Европейската комисия. И както е обикновена нашата практика, ще дам думата на заместника председателят на Европейската комисия, който отговаря за енергийния съюз и след това ще имаме обмен на мнения. Ние сме силно заинтересовани, господин Шевчович, от вашата програма. Ние следим внимателно хода на преговорите подготовката на конференцията на страните по споразумението, което ще се проведе в Париж. Ние следим какви са приоритетите, както и развитието на преговорите. Следим и въпросите, свързани с вашия портфел, именно Енергийния съюз. Така че членовете на комисията, както и гражданите искат да разберат какви са новостите в съответствие с програмата за 2015-2016 година на Европейската комисия. Имате думата, разполагате с 15 минути, за да ни разясните какви са вашите приоритети по основните досиета. Благодаря ви, господин председателю Лавия, уважаеми депутати, уважаеми колеги, скъпи приятели. Когато погледнах в програмата си, видях, че неодавна сме се срещали преди 4 месеца по-точно. И тогава дойдох тук, за да ви представя нашата визия за амбициозен енергиен съюз, за да може да се гаранти, гарантира сигурна, конкурентна и устойчива енергия на европейските граждани. Затова е важно да се слушам вашите идеи. Много от идеите бяха отчетени в окончателния проект за енергийния съюз, който беше публикуван в края на месец февруари. Това беше съобщение, в което намери място визията, която обсъдихме и сега тя е вече конкретна стратегия. Европейския съвет одобри енергийния съюз, подкрепих го и много от политическите групи на Европейския парламент. Искам да ви благодаря. Това е в интерес на гражданите, на основните заинтересовани страни. Но това е само началото на много важен и е, решаващ процес. Време е сега да се възползваме от енергийния съюз и да преминем от думи към дела. Тази сутрин е, аз обявих е, нов, изключително важен етап за прилагане чрез конкретни действия от политически, дипломатически и законодателен характер. Това ще бъде съвместно усилие с участието на всички комисари, които принадлежат към семейството на Енергийния съюз. Ще го направим, разбира се, в ясно сътрудничество с Европейския парламент. Ние се нуждаем от този е, силен колективен подход, е, тъй като той е, доказа, че е успешен. Позволете ми сега набързо да се спра на различните аспекти. Първо на политическия аспект. Ясно е на този етап, че енергийния съюз сега трябва да стигне до държавите членки, до националните парламенти, до кметовете, до представителите на бизнеса, до студентите, до мозъчните тръстове. И а, това беше целта на а, обиколката ми, свързана с Енергийния съюз, за да мога да обясня на място, а, че Енергийния съюз е в полза на потребителите, на економиката, както и на околната среда. Това също ни дава възможност да обсъдим с гражданите, както и с политическите играчи, какво означава Европейския енергиен съюз за всяка отделна държава използвам тези посещения в отделните държави членки, за да видя какви са най-добрите практики, да може да разберат хората този дълбок преход в областта на енергетиката, от който се нуждае Европа. Така че ние се срещаме с представители на всички нива. Е, има успех е, по места. Е, тези успехи трябва да станат по-видими, трябва да получат нашата подкрепа. Освен това, тази обиколка ще позволи на националните правителства да дадат своята оценка на възможностите и предизвикателствата в областта на енергетиката и климата. Този национален диалог, според мен, ще доведе до изготвянето на усъвременени информационни досиета по страни с конкретни препоръки. Те ще бъдат публикувани и ще бъдат първата част от състоянието на Енергийния съюз, което ще приемем тази есен. Ние се нуждаем от силна, динамична, интегрирана, приобщаваща и целенасочена система за управление на енергийния съюз. Освен това, ние трябва да намерим нужните инструменти, да видим какви са пречките, не само на национално ниво, но и на регионално и европейско ниво. Този инструмент е, няма да бъде изготвен в изолация в е, Брюксел, далеч е, от предизвикателствата, свързани с прилагането. Ние се нуждаем обаче от силното участие на държавите членки, на бизнеса, на социалните партньори, на кметовете, на националните регулаторни органи и прочие. Целта ми на този етап е да установя редовен диалог с тях, защото това е нещо наложително за едните години. Тази силна система на управление ще доведе до повече съгласуваност на действията, свързани с Енергийния съюз, повече координация, наблюдение и надзор, както и натиск от страна на различните участници от държавите членки. Ние налагаме доста изисквания на държавите членки. Всъщност е, има 200 най-различни доклади, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки до бъдат представени на комисията. Ето защо ние искаме да се промени системата. Ето защо ние предлагаме всяка държава членка да изготви един единствен план за енергетиката и климата, който да обхваща основните елементи на енергийния съюз. Разбира се, демократичното измерение е изключително важно и Европейския парламент трябва да продължи да участва във всички етапи. Позволете ми да се върна отново на обиколката за енергийния съюз. Аз се надявам, че вие, членовете на Европейския парламент, ще ми помогнете енергийния съюз да се доближи до гражданите във всеки от вашите избирателни райони. Някои вече изразиха желание да се присъединят към мен в тези публични дебати и аз приветствам това. Искам да използвам тази възможност да отправя покана към всички онези от вас, които се интересуват от това да се присъединят към мен и да участват тези дискусии. След тези обиколки ние ще представим а, първото състояние на Енергийния съюз в Европейския парламент и ще го обсъдим. Ние ще а, започнем един динамичен процес а, на базата на стратегическия документ. А, Важно е да имаме един цялостен политически дебат. Освен това съм сигурен, че заедно с държавите членки ще бъдат поети нужните политически ангажименти и че Европейският парламент също ще бъде стратегически партньор в обсъждането и приемането на всички стратегически пакети. Като оставим назад политическите аспекти, ние обръщаме също внимание и на енергийната дипломация. Искам тук да се спра на този въпрос. Тук целим две неща. Първо, да настърчим повече държави да представят амбициозни предложения преди КОП-21 в Париж както и да се разнообразят доставчиците на енергия и маршрутите за доставка на енергия в Европа. Ние имаме историческата възможност също да разгледаме въпросите за климатичните промени на международно ниво. Нашите действия в Европа могат да са успешни само ако са част от глобални усилия. колеги има от комисари, участват също в различни дискусии и срещи. заместни председателя Могарини, комисаря Канете, комисаря Мимица, както и други колеги, които са част от семейството по енергийния съюз, участват. Обеден съм, че делегация на Европейския парламент също ще ни помогне да говорим с един глас по всички тези важни въпроси. Аз лично ще се ангажирам а, с диалог с някои от африканските ни партньори. Вече съм започнал разговори с представители на Комисията на Африканския съюз на последната ни среща в Брюксел. Освен това, осъществяваме дейности в Африка в тясно сътрудничество а, с председателството, френското председателство на КОП-21. Вторият елемент на дипломатическите ни усилия са свързани с разнообразяване на енергийните източници, доставчици и маршрути. Комисария Канете посети наскоро северноафриканските държави, за да обсъди сътрудничеството ни относно природния газ освен това, провеждаме а, тристранни преговори с Украина и Русия и работим а, и с партньорите ни, за да се постигне напредък по Южния а, коридор, за да може природния газ от Каспийско море да стигне до нас. Задачите са огромни и те, те трябва да бъдат реализирани на практика. Ние работим съвместно с комисаря Ариас Канети, е, за да е, гарантираме включването е, в интегрираната система и Юго-Источна Европа така че всяка страна в този регион да може да получава газ най-малко от три различни източника и, и това е една цел от дълго време насам. Освен това, на трето място, наред с дипломатическите усилия и политическите усилия, комисията ще работи за е, промяна на законодателството, ще поема е, нови инициативи, е, като по този начин ще покрие трите измер... петте измерения на енергийния съюз. Естествено, ние виждаме водещата роля на Европейския парламент като са законодател в този процес. Заедно с комисаря Карниете и други членове на енергийния е, е, на екипа за енергийния съюз, е, аз смятам, че ние ще можем да постигнем едно много по-интенсивно сътрудничество по отношение на законодателната ни дейност. Съвсем накратко ще очертая основните е, предложения в това отношение. Да кажем, е, на първо място ще спомена е, измененията на регламента за сигурността на газовите доставки, така че да е, се подсигурим е, срещу е, прекъсване на доставките, е, да гарантираме едно засилено сътрудничество и на регионално равнище и да подобрим управлението на европейско равнище. Това е изключително важно и това бе подчертано. Е, във връзка и с прозрачността по отношение на газовите договори на Мартинския съвет. Тази година отново ще представим и една стратегия за втечнение природен газ и съхранението. Ще направим преглед и на решението за международните споразумения, междуправителствените споразумения, което е предвидено в крайна сметка за следващата година. По отношение на вътрешния е, пазар трябва да споменем, че е, е, усилията са насочени най-вече към това да постигнем нашата цел за 10% вътрешно-системни връзки в е, електроенергийната мрежа. Естествено, е, вътрешно-системни е, връзки по отношение на инфраструктурата, което е изключително важно. Само по този начин ще имаме истински вътрешен пазар ако е, законодателството е, се прилага изцяло от е, всички. Много важно в тази връзка е да спомена, че ще работим и с процедури в случаите на нарушения на правилата. Летният пакет от мерки включва и той ще бъде огласен още преди лятната вакансия включва и други инициативи, да кажем съобщения за консултациите по отношение на пазара на електроенергия, а и пазара на дребно, така наречения нов договор с потребителите. Необходимо е да подчертаем колко е важно, естествено, да се Обърна особено внимание на директивата за енергийното етикетиране, на стратегията за отопление, за охлаждане, на е, пакета за кръговата економика. На всичко това е, ще ни позволи е, да представим много е, по-съгласуван подход по отношение на енергийното развитие на Европа. Важно в тази връзка е също и да се спомене резерва за пазарна стабилност, както и новата система, вече изменената система за търговия с емисии. Само така ние действително ще е, стабилизираме е, пазара на CO2 емисиите. Много усилия се насочват към постигане на целта Европейския съюз да бъде номер едно по отношение на обновяемите енергийни източници. В тази връзка 2016-17 година комисията смята, че ще може да измени и актуализира и директивата за възобновяемите енергийни източници. Няколко думи в края за изследванията и иновациите, стратегическата стратегическите енергийни технологии ще стоят в центъра на плана за действие в тази област. Ще има също и предложение по отношение на глобалната технологично лидерство и инициативата в тази област. Естествено, това е един много амбициозен проект и са необходими усилия и работа в екип. Екипният дух е в центъра на вниманието и комисията действително работи точно по този начин. Ние започнахме вече с работа по отношение на иновациите, газовите доставки, пазара на дребно, е, създаването на формирането на една ясна е, пазарна е, структура, а също и е, пакета за е, енергийната ефективност, възобновяемите е, енергийни източници, както и декарбонизацията на транспорта. И така, господин председател, аз ще започна с това, че с което и започнах в крайна сметка. Много важен е законодателният пакет, който ние ще обявим още към края на лятото по отношение на новия пазар и на едро и на дребно, енергийното етикетиране, по отношение на новата стратегия също за втечнения газ. Е, към края на, е, към средата е, на лятото ще говорим за, вече за прият пакет по отношение на енергийния съюз и в крайна сметка се надявам, че ще приключим с преговорите до края на тази година и всички е, комисари, които работят по този пакет, е, са е, изпълнени с увереност, че ще постигнем едно много по-добро състояние. Е, за тази година. Както ви казах, е, на първо място е, стоят новия дизайн на пазара, на пазарите на дребно, системата за търговия с емисии, енергийното етикетиране, доклада за възобновяемите енергийни източници зимния е, законодателен пакет е, е, ще се фокусира върху регламента за сигурност на газовите доставки, стратегията за течнения газ и вторият списък на комисията. Така че в това отношение ние разчитаме на едно добро сътрудничество с Европейския парламент и се надяваме, че ще можем да приключим с преговорите с успех. Е, преговорите за климатичните изменения. Така, благодаря ви. Започваме с първия кръг е, от изказващи се. Е, първо координаторите, две минути регламент. Петър Лиза е първият, който получава думата. Да, благодаря господин председател, благодаря господин комисар. Много окоръжаващо е това, което го чухме от вас във връзка с Енергийния съюз. Радваме се, че вие подчертахте важната роля на Европейския парламент има сфери, в които вече има а, директиви, а, решения на парламента и на е, Европейския съюз. и там нещата се развиват по-добре. В някои случаи управлението на енергийните пазари ни създава проблеми. Аз много се радвам, че в момента сме на път да решим и този проблем до 2020 година. Очевидно е, ще преследваме целите, които сме си поставили. Е, вие имате амбициозни планове в това отношение, но все пак в е, документа за енергийния съюз, който бе представен от комисията, откривам известни противоречия. 27%, на едно място 30% се споменават е, Жан-Клод е, Юнкер е, пред Европейския парламент заяви, че 30% все пак е минимума според него, който трябва да се постигне. Така че Бихме искали да чуем нещо по-конкретно за това как, е, с какви мерки смятате да постигнете е, това, този ангажимент на Жан-Клод Юнкер. И още един въпрос. Е, енергийното етикетиране. Комисията всъщност обяви, че още през юни ще бъде готова. Защо е, всъщност, е, едва миналия месец е, заявихте, че започвате работата по енергийното етикетиране и очевидно нещата ще се забавят. Благодаря. Следващият оратор е Матия Скроте. Благодаря, господин председател, господин комисар. Търговията с емисии за нас е един централен въпрос. Резерва за пазарна стабилност е, е предмет на консултации и вече е постигнато споразумение, което трябва да бъде потвърдено и от Европейския парламент. преди е, е, лятото вие ще излезете с предложение за е, енергийното етикетиране, за възобновяемите енергийни източници. Надявам се, че това действително ще стане 2015 година е очевидно от ключово значение. Има е, немалко партньори, които биха желали да инвестират е, в проекта Енергиен съюз на Европа, но е, за тази цел са необходими ясни условия. И затова ние очакваме с е, нетърпение да видим какви ще бъдат конкретните условия. Същевременно много активно е енергийното е, лоби особено е, във връзка с е, лавянето и съхранението на въглерод. Е, интересуваме какво точно планирате в това отношение. Дали през 2008-2009 година не бяхме твърде великодушни, когато във връзка с изтичането на въглерода така, е, решихме да прилагаме е, едно е, съвместно е, изпълнение, но е, резултатът бе наводняване на пазара с е, сертификати. Е, очевидно е, трябва да е, положим повече усилия, за да можем да насочваме тази търговия с емисии. Винаги съм го казвал, защото само по този начин ще можем да се справим с проблема в рамките на Енергийния съюз. Иначе можем да забравим просто този проект. Кой в Париж, това е вторият ми въпрос, ще е, е, ръководи нещата? дали е комисарят е, за климата и комисаря за енергийния съюз, е, така да се каже, ще изиграят водещата роля, а ние смятаме да подготвим един доклад, не само резолюция, както до сега. И за това, е, наистина за нас е интересно да видим как точно комисията възнамерява да проведе е, разговорите в Париж, така че да се постигне един задължителен договор, едно е, споразумение с задъл... поети ангажименти от всички страни, които участват в консултациите и преговорите. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Виснецка от ЕКАРЕ. Благодаря, господин комисар. Не един път съм заявявала, че съм отхвърляла понятията и подхода на Европейската комисия във връзка с декарбонизацията. И сега няма никаква яснота по отношение на енергийната сигурност. Когато става дума особено за петролните рафинери и петролните е, деривати. Ако се приемат вашите предложения, промишлеността на рафинериите ще трябва да понесе голяма част от разходите по създаване на енергийният съюз, такъв какъвто го планирате. Това ще намали конкурентоспособността на европейските рафинери и т.е. Европейския съюз ще стане много по-зависим от внос на енергия. В резултат на политиката за избягване на климатичните изменения, нашите рафинери стават все по-малко конкурентоспособни. 16 бяха закрити само през миналата година. Като става дума за доставките на петрол, суров петрол за европейския пазар, не трябва да забравяме на това, че централноевропейските и източноевропейските страни зависят от доставките от Русия. В Польша 90% от нефта се доставя от Русия. За това е абсолютно необходимо да се разнообразят източниците на доставка. И е, има нужда от разнообразяване на целите в това отношение. О, специално внимание трябва да се обърне на разработването на конвенционални енергоисточници, като нефт и газ. Бих искала да чуя нещичко и по този въпрос. В крайна сметка Европейският е, енергиен съюз трябва да вземе предвид е, да залежите от неконвенционални горива нефт и газ. Не всичко може да бъде заменено с е, зелени енергоисточници. Така че искам да чуя какви действия възнамерявате да предприемете за разнообразяване на доставките за нефт в бъдещите енергиен съюз? Благодаря. Сега господин Керманди от а, името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Пътят пред нас е дълъг. Но дълбоко вярвам, че единственият начин да може европейската промишленост да стане най-конкурентоспособна в света това е да имаме една ниско въглеродна економика. Не само защото искам да спасим планетата, но защото искам да бъдем конкурентоспособни. Господин председател, искам да благодаря на господин комисаря за неговите встъпителни думи и също така за прегледа на бъдещето на бъдещият енергиен съюз трябва да кажа, че нужна ни е малко магия, за да можем да убедим страните членки, че имаме нужда от един енергиен съюз, не от 28 енергийни плана, за да можем да имаме достъпна и чиста енергия в бъдеще. Имам няколко въпроса по отношение на енергийния съюз. Говорихте, че ще се обърнете към тези членки да излезат с планове за борба с климатичните изменения и е, енергетиката. Но ще очаквате ли те да представят пътна карта до 2050 година, когато от нашата економика трябва да стигнат нейните емисии почти до нула? а, трябва страните членки да участват в тази работа. И когато говорим за това, планът за инвестиции на Юнкер, по отношение на него смятате ли, както аз мисля, че инвестициите на този план трябва да се насъщо насочат и към ниско въглеродната економика, иначе а, няма да постигнем целите си след 20, 30, 40 години. И накрая, господин комисар, искам да попитам какво вярно има в това, че комисията възнамерява да бъдат, да отпаднат субсидиите за въглеродни изкопаеми горива. Миналата година много страни членки, на първо място Белгия, но и други получиха препоръки. Съгласно Международния валутен МВФ, все още плащаме 80 милиона за субсидии. Първо, значи, даваме субсидии, след това трябва да почистваме и да преодоляваме направените е, вреди. Е, смята ли комисията да премахне субсидиите, които вредят на околната среда или продължава, е, ще продължава да отпуска подобни субсидии? Благодаря. Благодаря. Сега от името Ана Гуе, госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар за вашите е, встъпително слово и за това, че ни представахте вашите планове за бъдещето и какво намерявате да съдържат е, пакетите, енергийните пакети, летния и зимния. И благодаря за това, че споменахте и дати. Рядко чуваме дати тук. И още по-рядко датите, които чуваме, се спазват, сроковете се спазват не бъдете сигурен, че ще проверим дали спазвате, ще спазите това, което обещахте. Говорите за разнообразяване на енергоисточниците. И повечето от вашите първоначални предложения се отнасяха до инфраструктурата в страните членки. А за това са необходими огромни средства. И мисля, че много страни членки а, могат така сами да си помогнат а стига да имат инфраструк... необходимата инфраструктура за тази цел. Това като че ли е пропуснато или не беше споменато поне във вашите планове. интересувам се какво мислите конкретно по този въпрос. Не само за разнообразяването на енергоисточниците, но също какво да правим в европейските. Например, в Чешката република това представлява опасност, опасност която ще бъде реална, ако не подобрим инфраструктурата си. Ако не стане това, има сериоз, ще има сериозни, сериозна опасност от прекъсване на електроснабдяването, колко системата бъде претоварена. И нещо друго. Борбата с енергийната бедност като че ли по този въпрос нищо не се казва, но мисля, че има все повече граждани на Европа, които са заплашени от енергийна бедност и които са енергийно бедни. Казвате, че е, конкурентният пазар ще реши този проблем, но не мисля, че пазарът може да направи това. Необходимо ни е едно единствено решение в рамките на Европейския съюз. Какво е мястото на борбата с енергийната бедност във вашите на планове и това, което а, обявихте преди 3 месеца. Благодаря. Сега Базинхаут от името на зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията а, за вашите обяснения. Летния пакет, зимния пакет. А, получихме така представа какво имате намерение да правите, но имаме и въпроси. Най-напред за управлението. Управлението на енергийният съюз. Няма система за управление на енергийния съюз все още. И по това време, миналата седмица, когато чувахме конкретните препоръки за отделните страни, там не се казваше нищо по въпроса на околната среда и енергетиката. А миналата година към 8 от страните имаше препоръки да се прехвърли облагането, данъчното облагане от труда върху замърсителите. Тази година няма нищо по този въпрос. А, в, нито в семестъра, нито в конкретните препоръки за страните. А това е нещо, от което се нуждаем от подобрение всяка година. И затова не мога да разбера защо изпускате въпросите на околната среда и на енергетиката, защото смятате, че те ще влезат по-късно, когато се проектира цялата тази структура. Обаче екологичните въпроси са в, фактически съществена, най-съществена част на економическите проблеми. И мисля, че това е сериозен проблем и смятам, че се върви в погрешна посока, като се разделят въпросите на околната среда от економическите въпроси. А карбонизацията е един от петте стълба. Вие като че ли залагате главно на системата за търговия с емисиите. Но какво ще кажете за транспорта? Какво ще кажете за шистовия газ и а, екологичните проблеми, свързани с него? Вие споменавате само СТЕ, когато става дума за карбонизацията. И накрая, господин председател, споменахте накратко третият економически пакет във връзка с декарбонизацията, но ще ми кажете ли как е, се свързва това, как се свързва това с прахосването на енергия. Разбира се, разбира се, сметищата са едната страна на въпроса, инсинерирането, изгарянето на отпадъците е другата страна на въпроса. Какво мислите да направите връзка това? И сега, накрая, от името на Европа за свобода и пряка демокрация. Благодаря, господин председател. Вашата програма е много амбициозна. Подчертахте необходимостта от по-добро използване на възобновимите енергоисточници, за да зависим по-малко от вносна енергия. Но всичките предложения, които правите, предполагат промени в директивите и в областта на търговията с емисии и при разпределянето на тежестите. Но знаем слабостите на системата за търговия с емисии. Знаем, че е необходимо по-нататъчно съкръщаване на парниковите газове. Не мислите ли, че може би ще бъде полезно да помислим задълбочено по предложението за альтернатива на е, системата за търговия с емисии. Примерно директивата за а, улавяне и съхранение на въглерода. би трябвало да са построени такива съоръжения вече, но все още няма такива построени в промишлени мащаби. Като че ли тази идея се изостава, но знаем какви са предимствата за околната среда на подобна технология. Не трябва ли също така да се учете човешкият фактор, където също да има задължителни цели и по-голяма цел на възобновими енергоисточници? и какво може да се използва за финансиране на всичко това, за да може да вървим към интелигентни енергопреносни мрежи ВЕИ и използване на а, тези енергоисточници в Европейската енергопреносна мрежа. Сега пак ще дам думата на господин комисар, заместник председател на комисията, господин Шефкович. А, давам ви думата за отговори. Благодаря много, господин председателю. Благодаря на всички, които поставиха въпроси на доктор Лизе, на господин Екот, които подчертаха важността на управлението и ролята на Европейския парламент. Няма съмнение, че Европейският парламент има да играе роля във всички законодателни предложения. Това трябва да се запази това е фундаментална роля. Европейския парламент е със законодател. Ние като Европейска комисия се отчитаме пред Европейския парламент, така че няма и капка съмнение колко важна е ролята на Европейския парламент в системата на управление и в съвместната ни работа по законодателни предложения, свързани с енергийния съюз. Искам отново да подчертая, каква система на управление подготвяме? Искам да ви уверя, че за всички в Европейската комисия е важно да имаме една силна, динамична система на управление, да има контрол, мониторинг, насърчаване, тъй като без всичко това няма да постигнем резултати. Същевременно ние сме наясно, че започваме нещо ново. Работим в сфера, която дълги години се считаше за сфера, която е в правомощите изключително на държавите членки. Но след Лисабонския договор енергетиката вече е споделена отговорност, така че има ясна потребност от сътрудничество. Ние представяме на държавите членки, нашия анализ, как виждаме изпълнението в държавите членки по отношение на петте измерения на Европейският енергиен съюз. Какво означава енергийния съюз за всяка отделна държава членка? И искаме да чуем от тях какъв е техният анализ. Дали споделят нашата визия, дали имат по-различно мнение, да имаме една обща основа, за да започнем да надграждаме на нея. И този процес ще върви много интензивно до момента, до който получим от държавите членки техните доклади през есента на тази година. Ние включваме конкретни въпроси, свързани с енергийната ефективност, декарбонизацията, с всички наши цели за 2030 година да изпълним и целите поставени в по-дългосрочна перспектива до 2050, така както сме уточнили. Ние ще синтезираме, анализираме в документа за състоянието на Европейския съюз нашите констатации. Надяваме се това да бъде през октомври. Ние ще водим дискусии с лидерите в Европа, за да видим как вървим в изграждането на енергийния съюз, какве, къде успяваме, къде има нужда да се подобрят нашите дейности е, и прочие. И всички тези въпроси да могат да се обсъдят в различните формации на съвета, околна среда и прочие за да можем да видим как да вървим по-нататък в изграждането на енергийния съюз. Искам да използвам също изграждането на доверие между институциите и държавите членки в тази област. Ние очакваме да имаме едни амбициозни национални планове в областта на енергетиката и климата с конкретни заложени цели и също ясно посочени начини, по които ще се постигнат тези цели. Това имаме предвид. Препоръките ще бъдат свързани с националните планове в областта на енергетиката и климата. Искаме да включим някои препоръки, които не са включени в препоръките по отделни страни в рамките на макроекономическите е, макроекономическите аспекти. Много от задълженията, които вие споменахте, са включени в насоките ни за държавните помощи в областта на енергетиката особено временното постепенното примахване на някои вредящи на околната среда субсидии. И това е включено в препоръките ни в бъдещите планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки. Как се свързва новата система на управление в с състоянието на енергийния съюз, с националните планове в областта на енергетиката и климата. Когато говорим за енергийна ефективност, искам да подчертая, че ще работим по промяна в директивата за енергийната ефективност, за енергийна ефективност, като държим на 30 цел, която сме заложили. Ние считаме, че това е справедливо. Въпреки, че 27% не бяха първоначално прияти от Европейския съвет, но ние имаме амбицията да проправим път за един по-амбициозен подход. Какво очакваме от срещата в Париж? Надявам се, че в Париж ще можем да представим успеха ни когато бъде постигнато правно обвързващо споразумение, би било добре това да бъде в, под формата на протокол и той да бъде бързо ратифициран от държавите, които представляват поне 30% от глобалните емисии. Освен това, трябва да се предвижат, предвидят регулярни прегледи на изпълнението на целите ни, дали консолидираме позициите ни по намаляване на емисиите на въглероден двуокис, дали сме достатъчно прозрачни в усилията, които полагаме. Освен това, трябва да имаме ясни стандарти за измерване, за докладване, за проверка. В момента се намираме в ситуация, при която се надяваме, че много повече държави е, ще направят е, своите предложения е, за национално определение принос. Ние очакваме да получим повече такива приноси от основни държави. Изключително важно е да имаме успех в Г7, Г20 групите, тъй като това са държави, които са основните държави, които ам, допринасят за емисиите. Ние трябва да работим с тях, за да създадем една по-благоприятна среда за постигане на споразумения в Париж. Господин Канете е в Берлин днес. Той ще участва в срещата на Г7, срещата на министрите на околната среда на Г7, която ще се проведе утре. И той ще води и нашият преговорен екип в Париж. Ние имаме план за дипломатически дейности, в държавите членки, как да достигнем до местните общности, до различните общности, как да направим така, че всички да работят по посока на постигане на успех на конференцията в Париж тази година. Що се отнася до схемата за търговия с емисии преди лятната вакансия, ще разгледаме много внимателно въпроса за а, изтичането на въглерод, да имаме нужната рамка, която да отразява най-новите технически възможности, най-новите показатели, които да превърнат нашата система за търговия с емисии в изключително добра и да не допускаме да се изместват производства заради емисии. Трябва да подчертаем също, че сме заложили важни показатели за промишлените сектори. Ние ще видим а, какво е излагането на отделните отрасли на конкуренция по отношение на конкуренти от държави, където не се прилага толкова строго законодателство, свързано с опазване на околната среда. Относно конкурентоспособността, Европа е чудесен пример за това, че економическият растеж може да се отдели от CO2 е, ние сме намалили цел две емисиите ни значително и е, доказваме, че това е подход, който има успех. Нашият опит показва, че когато говорим за енергийната ефективност на нашите фирми, тя е два пъти по-висока, отколкото на фирмите в САЩ, така че те допринасят за общата ефективност на европейските фирми. Относно това как да убедим хората, че този проект за енергиен съюз е важен, няма да е лесно. Може би енергийният съюз ще се разглежда от различна гледна точка от различните държави членки. За балтийските държави това означава по-скоро възобновяеми енергоисточници, мерки за енергийна ефективност, докато за източните страни става дума по-скоро за енергийна сигурност, за централно европейските държави важен е въпроса за сътрудничеството в областта на енергетиката. Така че всичко това, въпреки че има различни аспекти, се поставя под една шапка и ако вървим в една посока, можем да постигнем по-добри резултати. на европейско ниво като цяло. Инвестиционния фонд на Юнкер, Юрки Катайнин и Кристалина Георгиева скоро ще участват в тринстранни преговори по тези въпроси. Надяваме се да се постигне съществен напредък. Когато говорим за бъдещи проекти, според мен това, което ни липсва в Европа, са недостатъчни инвестиции в инфраструктурата, както в транспорта, така и в енергетиката. Енергийната ефективност знае, че е от особена важност за вашата парламентарна комисия, за Европейския парламент като цяло. Въпросът за енергийната ефективност ще бъде определено място, сектор, в който ще бъдат вложени доста инвестиции от плана на Юнкер. Финансовата подкрепа ще е, бъде балансирана, отчитайки всички приоритети, на които искаме да обърнем внимание през настоящия економически период. С ваше позволение бих искал в заключение да отговоря на останалите депутати, които са въпроси за госпожа Конечна. Вече частично отговорих за енергийните източници. Аз казах, че когато говорим за традиционните ни източници на доставки от Русия и други страни, искаме да се разнообразим от Каспийско море, например. Освен това, подготвяме стратегията ни за втечнения газ. когато решаваме дали да реализираме даден инфраструктурен проект, ние ще направим а, оценка каква ще е потребността, например, от изкопаеми а, горива до а, 2020, така че ще се направи точна преценка за необходимата допълнителна инфраструктура. Относно енергийната бедност, ние работим с държавите членки, за да видим как най-добре да отговорим на тези проблеми. Дали чрез енергийните цени или чрез разработването на програми в държавите членки да се помогне на онези, които не могат да си плащат сметките за е енергия, така че те да получават известна подкрепа, без обаче да се стига до изкривяване на вътрешния пазар. На господин Екхаут и господа Еви за декарбонизацията на транспорта 2017 работим с комисаря Бул също демонстрационните планове за улавяне и съхранение на въглерод. Това е огромно предизвикателство, скъпо струващо начинание. Това е един от приоритетите ни в изследванията в енергетиката. Има постигнат напредък в някои страни по тези проекти. Трябва да видим как може да бъдат финансирани в бъдеще. Господин председател, аз опитах да отговоря на повечето от въпросите. Ако съм пропуснал да отговоря на някой, се извинявам. Председателят, благодаря ви. Сега можем да започнем с втория кръг от въпроси. Искам да ви помоля да се опитате да се ограничите в рамките на минута и половина. Госпожа Гростет. Euh, благодаря. Е, наистина е, че вие ни предоставихте вече доста много информация, господин е, заместник-председател, върху много важните страни на енергийния съюз. Говорихте вече за разнообразяването на доставките а, и за проекта за Транскаспийският газопровод, но също така бих искала да ви а, напомня един въпрос. Не говорихте за средиземноморското пространство, една зона много богата, а, включително богата на енергийни възможности. И също така и възобновими енергоисточници, природен газ – Бих искала да знам дали Европейската комисия възнамерява да развива партньорство с средиземноморските страни и страните от Магреба, за да можем да имаме по-голямо разнообразие на доставките, към което се стремим. Благодаря. Госпожа Талби. Благодаря. А, господин заместник председател, вие говорихте за а, това, че комисията е твърдо убедена, че трябва да се създаде енергийния съюз а, е, и че той трябва да бъде доведен до успех. Енергийния пакет. А, на първо място, още при създаването си, предвиждаше декарбонизация. А, и е, това бе потвърдено като е, цел е, още през март тази година на съвета. Става дума за е, амбициозно предложение, което е, трябва да бъде представено в това отношение, е, от, по отношение на сигурността на доставките, на диверсификацията, за енергийната ефективност, за засилване на е, механизма за е, енергийна стабилност, е, но естествено, за да се постигнат е, целите във връзка с декарбонизацията, вие споменахте и транспорта. Пътната карта по отношение на транспорта, по отношение на електрификацията на транспорта, Очевидно това са източниците за един потенциал на растежа в бъдеще. Благодаря ви. Господин Дънкън, господин председател, господин заместник председател, по отношение на сътрудничеството, аз ще разгледам нещата от гледна точка на Шотландия. Да, става дума за междусистемните връзки, за вътрешно-системните връзки, за създаването на, на енергиен микс, който естествено е тясно свързан и с диверсификацията на доставките, но и с използването на различни енергийни източници, включително и биогорива и електроен двигатели. Е, много важно е естествено управлението е, на е, процесите, управлението на, на електроенергията, на енергийните пазари. В това отношение комисията би трябвало да представи един съвсем ясен план по отношение на Северно море и доставките на електроенергия е, е хубаво да се обединят усилията на държавите членки, така че да има един общ план, един общ подход, а не само национални планове. И естествено е, финансирането трябва да бъде е, реалистично и е, добре премислено предварително. Какво ще кажете по тези въпроси? Благодаря ви, госпожа Тодос Мартинес. Muchas gracias. Los beneficios del modelo de gestión. Благодаря ви. ползата от енергийния съюз. До този момент все още се поставя под въпрос от нашите граждани. Е, трябва да създадем е, вътрешен единен енергиен е, пазар с добри е, вътрешни системни връзки, но е, време, за да се получи енергиен пазар, е, са необходими инвести... инвестиции. Вътрешните връзки само по този начин биха могли да допринесат за преодоляване на енергийната бедност. 21 милиона а, е, а, е, граждани в момента все още не могат да зап... не са в състояние да плащат а, е, а, сметките си за ток. Трябва да се предприемат съвсем конкретни мерки в това отношение. Комисията би трябвало да има предвид, че ние а, имаме много резерви по отношение на моделите, които до този момент се предлагат. А, Необходима е нова политика по отношение на транспорта, нова политика по отношение на силното, много по-масивно използване на възобновяемите енергийни източници и мерки за преодоляване на енергийната бедност. Следващият оратор. Е, благодаря, господин председател, господин заместник председател. Връщам се на въпроса за декарбонизацията като най-важна част от е, предложението за енергийния съюз. Моите колеги говориха вече за а, е, силите в това отношение, като е, нещо, което всъщност е, до този момент все още представлява една пречка. Е, да, наред с декарбонизацията трябва да споменем и сигурността на е, доставките, както и е, в зависимостта на държавите членки от, до, така, от външните доставки би трябвало да включим различни енергийни източници, подземни изкопаеми и шистов газ и а, а, възобновяеми енергийни източници и да премислим много добре разумното съотношение. Как а, преценявате а, потребностите на държавите членки от гледна точка на а, а, доставките на газ е, и е, сигурността, енергийната сигурност и ефективност, както и е, връзката с програмата за декарбонизация. Господин Афронт е следващият оратор. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Решението по отношение на сигурното стабилно енергоснабдяване трябва да бъде съобразено с потребностите на държавите членки. Идеята за енергийния съюз е чудесна, но трябва да поставим гражданите в центъра на това предложение. Моите въпроси не са свързани с техники и технологии. Миналата седмица гражданите отговориха на въпроса какви въпроси бихте задали на комисарите, ако имате тази възможност. И те говориха най-вече за зависимостта е, енергийната зависимост и газовите доставки от Русия, както и кризата в Средиземно море, проблемите в Африка и в Близки изток. Какво точно ще се направи във връзка с доставките на петрол, на, на газ, ако отново се стигне до криза и в, по отношение на една, един или другия източник? как ще се действа, какво ще бъде решението. 20 30 е, е, това е всъщност основната и ключова година. Освен това, е, така наречения фрекинг по отношение на шистовия газ, как бихте успокоили гражданите? Господин комисар, вие говорихте за равнището на енергийните доставки. Как точно може да се осигури стабилност на доставките на енергоснабдяването? Би трябвало да се включат естествено и селските райони, които са най-ощетени в това отношение трябва да се помисля естествено и за ценообразуването, за високите цени на електроенергията. Нека да ви дам примери от моята страна Словения. Не се променят енергийните източници и също времено се мисли за енергийна ефективност и която би могла да доведе до занижаване на цените. В това отношение се отпускат субсидии земеделските стопани използват слънчева енергия една част от инвестицията е собствено финансиране, другата се получава от субсидиите, които се отпускат от държавата. В заключение, климатичните промени, както и използването на различни енергийни източници, включително и альтернативни в селските райони, трябва да се разглеждат в тяхната взаимосвързаност и в никакъв случай не бива да се пренебрегват аспектите, за които споменах господин Готеланде. Госпожа Готеланде, извинете. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря ви за добрите обяснения, за е, информацията, която получихме от вас. Бих е, искала да ви благодаря за това, че вие е, подчертахте значението на е, възобновяемите енергийни източници, е, като акцентът е, в тази сфера ще е, падне най-вече през 2016-2017 година. Е, през октомври 2014, е, Европейския парламент отново се произнесе по целите, но ние до края на година би трябвало да ги преразгледаме и да видим как точно смятаме да ги постигнем. Новите модели, които комисията възнамерява да приложи, не, не включват задължителни цели по отношение на възобновяемите енергийни източници, което ме тревожи. И как целите на енергийния съюз за увеличение на дела на е, възобновяемите енергийни източници ще е, бъде постигната в рамките на новия модел. Като че ли едната ръка просто не знае какво прави другата, понякога оставам с това впечатление, тъй като възобновяемите енергийни източници би трябвало да бъдат част от цялата нова структура на енергийния пазар. Господин заместник председател, благодаря ви за е, презентацията, която бе много ясна, много добре структурирана е, и ние лесно можехме да стигнем до определени изводи. Но все пак е, вие говорихте в по-общ план, е, а Енергийния съюз е, е един много амбициозен проект. Ние на практика ще постигнем хармонизация по отношение на енергийните доставки в ЕС. -а. Вие говорихте за политическите, за дипломатическите измерения и за технологичните. Но по отношение на политическото измерение се очаква държавите членки да се включат не само чрез е, е, местните власти и регионалните и националните власти, но и чрез неправителствени организации. Е, затова ще ви попитам как в крайна сметка смятате да решите проблема. Енергийните доставки са свързани пряко и с контрола в енергийната сфера. Е, контрол, който е, на практика да не позволява е, да доминира един единствен източник. Много трудно е, естествено, да загърбим подземните изкопаеми, ако желаем да постигнем нашите цели. И Каспийския коридор А кога гражданите на Юго-Источна Европа ще получат конкретна информация за адриатическата отсечка в рамките на този Каспийско-средиземноморски адриатически коридор? Хубаво би било да помислим е, и за нещо по-конкретно по отношение на е, терминала за втечнен газ, е, който е част от плана Юнкер. Кога ще започне изграждането на терминала? Имам предвид първата фаза на изграждане на терминала. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o генерална... E, e, господин председател, е, господин е, заместник председател, е, какво е вашето общо мнение за а, дела и значението на подземните изкопаеми в е, общата енергийна кошница. Ние знаем колко важно е естествено да е, е, мислим за един разумен енергиен микс, за включване на альтернативни източници, но също време в енергийния микс на държавите членки подземните изкопаеми вземат едно важно място. Не бихме могли е, от днес за утре да променим е, състава на така наречената енергийна кашница. Е, също времено е, бе организира преход към друг вид е, гориво, което не е, произвежда толкова вредни емисии, ще е, ни създаде допълнителни проблеми е, във връзка с е, доставките на е, е, е, горива от Русия и освен това енергийните цени. А, как точно е, ще изглеждат взаимоотношенията ни с Газпром в контекста на диверсификацията на енергийните източници. Естествено, в това отношение комисията поддържа връзки с Газпром, но как точно ще се развият тези отношения в бъдеще и как ще може комисията да се справи? Благодаря господин председател, господин комисар. Благодаря за ясното ви изложение за реформата на схемата за търговия с емисии. Мисля, че вече са направени първите успешни стъпки в, в, по този път и очакваме следващите амбициозни а, крачки по отношение на изтичането на въглерод. Знаем, че има парламент е взел решение по отношение на така наречените целеви показатели. Възможно ли е да имаме система на стимули, която да потикне страните членки да обединяват ресурсите си, новите технологични решения, нови решения да търсят. Смятам, че това би било една добра идея. И вторият ми въпрос се отнася до обхвата, за обхвата на схемата за търговия с емисии. може би е необходима по-голяма интеграция в транспортния сектор, например, когато говорим за реформиране на тази система за търговия с емисии. Сега, мисля, господин Наджи, това е, ще бъде последният въпрос. Благодаря. А, ще говоря на словенски. А, искам най-напред да поздравя заместник председателя на комисията. Очевидно, Неговия портфел не е най-лесния. И той си върши работата и с висок дух, и с желание. но исках да попитам за принципът на доброволност по отношение на енергоисточниците. наистина ли има подобни намерения? И ако е така, какъв е, механизъм възнамерява да използва комисията? Ще приеме рамкови насоки или някаква платформа? Това първо. Второ, искам да попитам как е, ще постигнем възможно най-низки цени на енергията, за да имаме по-висока конкурентоспособност на европейската промишленост. Как също така да създадем повече стимули за ВИ? Разбирам, че планирате целенасочена подкрепа за възобновените енергоисточници. Смятате ли да направите това или ще обърнете повече внимание на енергоефективността? Благодаря. А сега имате думата, господин комисар, за отговорите. Благодаря, господин председател. Оценя високо интересът, който депутатите проявяват и техните много точни въпроси. Всички знаем, че не, не, предстои още много работа, че не сме отговорили на всички въпроси за да можем да предвижим напред, още напред, нашата обща политика в тази област. А първо на госпожа Гростет да отговоря. В поводните си бележки споменах за дипломатическите усилия за съвместна работа с комисара Канети. Той посети няколко средиземноморски страни като последващи стъпки след създаването на Средиземноморската платформа, която той създаде, която би трябвало да гарантира по-висока енергийна сигурност, интерконектори и също така по-голямо използване на ВИ в този регион. И неговите усилия се оказаха много успешни. Имаме вече така положителна реакция от Алжир, от други страни в района, които биха искали да сътрудничат по този конкретен проект. Както вие справо посочихте, ВЕИ, особено слънчевите батерии са много важен елемент от възобновимите енергоисточници. Разчитаме на тях в нашето бъдещо енергийно сътрудничество. Госпожа Дали попита за декарбонизацията. Не само тя, и други повдигнаха този въпрос. И може би да се опитам да отговоря заедно. Очевидно става дума за един много широк въпрос – в който се занимаваме с колегите комисари много активно. И ще продължим да полагаме усилия за въвеждане на альтернативни, альтернативни горива, инфраструктурни проекти, пътни артерии и други инфраструктурни проекти, които ще помогнат за е, по-висока енергийна ефективност. Сега, например, хората си казват, няма да си купа електрически автомобил, защото няма къде да го зареждам. А от друга страна, някои си казват, няма да строим станции за зареждане, защото няма достатъчно електрически автомобили. А, значи, тук е необходимо да се гарантира последователна, постъпателна политика и да използваме европейските средства за насърчаване на инфраструктура, примерно създаване на альтернативни зареждащи станции за зареждане на електромобили. Питате ме дали това е част от анализа по страни. И отговорът е да, да, трябва да бъдат включени тези съображения в този анализ, защото това е много важна част прогрес, напредъкът ни в транспорта е свързан с напредъка в декарбонизацията. На 18 юни организираме голяма конференция по декарбонизацията на пътния транспорт и ще използваме това, което заинтересованите участници ще ни кажат по отношение на нашата стратегия. Ще поканим и други комисари, е в обсъждането на енергийният съюз, за да видим как е, натрупаният опит може да се използва за конкретни законодателни предложения. Необходима е такава среща на декарбонизацията на транспорта преди лятната вакансия. Също така ще преразгледаме директивите за стандартите за емисии на моторните превозни средства, но тук е необходимо да се направят още допълнителни анализи. подготвяме общ план за сътрудничество по отношение на интелигентните транспортни системи. Разбира се, искаме повече такива интелигентни системи. Бихме искали да предложим на нашите граници, граждани да използват интелигентен градски транспорт, а, за да не губят толкова време в задръствания в градовете. Когато обсъждаме тези системи, а, знаете, а, че с изключение на авиацията се работи по тези въпроси но опитваме се с сътрудничество с ИКАО да направим крачки напред и там. Какво друго можем да направим за декарбонизацията? Могат да се прилагат по-интелигентни технологии, които не вредят на околната среда. Това се отнася за отоплението и е, климати, климатиците. И това също е част от а, нашата стратегия, както и пакетът за възобновимите енергоисточници. Ще продължим да работим по предложенията за повишаване на енергийната ефективност, които ще представим през 2016 година. Искам да благодаря за поканата да посетя Шотландия. Бил съм там няколко пъти. Готов съм да отида пак. Трябва да отчитаме спецификата на страните. И общата ни цел е да имаме общ подход към енергийната политика на Европейския съюз. Необходими са ни а, ясни рамки, в които да действаме на европейско и регионално равнище. И страните членки трябва да разберат, че а, могат да постигнат много чрез по-бърз преход в областта на енергетиката. Беше зададен въпрос за енергийната бедност и цените на енергията. Разбира се, най-добрият подход е а, повече, повече конкуренция. А, трябва да дадем възможност на потребителите да избират от кого да купуват енергия, как да изразходват енергията, да използват интелигентни методи за а, а, използване на енергията. Също така необходими са по-низки цени на енергоразпределението. Трябва да потърсим най-добрите решения, включително чрез социалната политика и чрез е, мерки, индивидуални мерки за социално подпомагане в някои страни членки. Знам, че не е, е допустимо милиони европейци да не могат да си плащат сметките за е, енергия. На госпожа Дали също мисля, че отговорих, когато говорих за декарбонизацията, но когато става дума за насоките, те много ясно ще е, включват ангажимент по отношение на околната среда. А, за трите е, въпроса, е, господин Фотес, разбира се, е, енергийната независимост и зависимостта от Русия и от, от Русия и от Северна Африка мисля, че все още много може да се направи, за да намалим нашата зависимост от тези доставчици. Ще имаме газ от Каспийският район. Необходими са но е засилване на борбата за по-висока енергийна ефективност. Ще работим за по-широко прилагане на възобновимите енергоисточници а също така за изпълнение на енергийната стратегия, която също така ще се възползва от факта, че газът и суровият петрол стават стават една стока, световна стока, за първи път виждаме такова падане на е, спотовата цена на, на втечнение природен газ. И тази цена вече става по-ниска е, от а, е, цената на някои традиционни доставки на газ. Сега по отношение на шистовият газ. Положението в Европа и в Штатите се различава. Е, различни геологически условия за добиването на шистов газ, различно е отношението на обществото към е, фракинга и мисля, че е, нашия подход е такъв. Всяка страна членка трябва сама да решава иска ли или не иска да прилага подобна технология, но при условие, че е, се използват най-новите данни е, във връзка с въздействието на тези технологии върху околната среда. Това, разбира се, е много важно, не по-малко важно от е, самите технологии за добиване на шистов газ. В, казах, настроенията на, в обществото в Европа са съвсем различни от онези в Штатите и това трябва да се вземе предвид. Ако използваме а, нашите технологични възможности по-активно, може да постигнем много повече, защото интелигентните мрежи могат всъщност да бъдат европейският чистов газ, ако щете, а, защото а, с интелигентните мрежи може много по-ефективно да се осъществява енергоразпределението, което ще доведе до по-низки цени, и по-здравословна околна среда. На господин Петерле, искам да кажа благодаря за предложението. То е доста техническо по своята природа. Може ли да ми го изпратите писменно? Когато става дума за зелените технологии и енергийната ефективност, трябва да кажем, че те са така, в талвега на нашите решения, решенията, които предлагаме в областта на енергетиката. 30% от нашия бюджет ще бъде отделен, ще бъдат отделени за подкрепа на зелената политика. За политика за развитието на селските райони, мерки, които вече изпълняваме. Госпожа Гутиланд за инвестиционния план на Жан-Клод Юнкер. Очевидно, енергоефективността е една от целите, за които ще бъдат отделени средства от този план. Необходимо, разбира се, анализ, необходим е анализ на състоянието на нещата. Знам, че това е приоритет за много общини, за много кметове, които също очакват да получат средства от инвестиционният план на Юнкер. Но трябва обаче те да могат да обобщат така своите искания, е, за да може по най-ефективен начин да бъдат финансирани техните нужди в бъдеще. Това ще се. Искам да ви уверя, че това е проект от стратегическо значение за нас. Още подвиши енергийната сигурност на Адриатическият регион. Ще имаме среща в Харватия през юли, където ще одобрим плана 14 плюс 1 за интерконекторите. Когато той бъде одобрен на политическо равнище, ще можем да а, работим по-бързо по този проект и по този начин ще бъдат създадени по-добри условия за всички страни в района, включително и страни, които не са членки на Европейския съюз, но са част от тази енергийна общност и те ще имат достъп до различни източници на газ и да ще намалят зависимостта си от внос. Господин Казипа, по отношение на въглищата, споменах това и по-рано трябва да зачитаме а, суверенното право на държавите да решават какъв да бъде техният е, енергиен микс. Но също така а, имаме решение на съвета, което зачита различните нива, от които тръгват отделните страни членки. И ще обърнем специално внимание на улавянето и складирането, съхранението на въглерода и е технологиите за това. Надявам се, че ще има заем напредък в тази област. А, разбира се, моята колега Маргарет Бештаге работи по този въпрос. Знам, че до сега Газпром реагира положително на антитръстовото разследване, което се води И е, е, е, сега в момента Газпром представя своите доводи, Европейската комисия ще направи своите заключения, след като получи тези. Господин Белет спомена реформата на е, системата за търговия с емисии. Когато става дума за преразпределението на приходите трябва да се вземат предвид различните нива, от които, на които се намират страните членки. 10% от приходите ще бъдат отделени за страните, които са най-назад, за да може да се помогне модернизацията на тяхната технология. Създава се фонд, както знаете, е, за модернизация, особено там, където е, инфраструктурата и технологиите са вече много устарели, е, за да може да се намалят вредните емисии на CO2, колкото е възможно. И тази технология да се развива много по-бързо. Искам също да кажа, че когато става дума за съвместно изкупуване на газ, в момента се извършва проучване по въпроса по какъв начин е на такова общо закупуване може да се организира. Да, трябва да бъде действително на доброволна основа да се използва при кризисни ситуации. През септември или октомври ще излезат резултатите от проучването и ние ще можем тогава да ви кажем с по-големи подробности как констатациите от проучването могат да бъдат приложени в бъдещите ни предложения. Когато става дума за цените на енергията, за енергийната ефективност, това са все сфери, които ще бъдат отразени в законодателните предложения, за които споменахме вече многократно. Освен това, чрез засилване на конкуренцията ще, ще се създаде повече натиск за енергийна ефективност. И това ще стане чрез законодателната ни програма. Господин председателю, благодаря ви, че ми дадохте тази възможност. Благодаря за възможността да отговоря на въпроси на членове от вашата комисия. Председателят, благодаря ви за подробните отговори на въпросите, поставени от членовете на нашата комисия. Считам, че можем да закрием заседанието. Следващото ни заседание ще бъде на 26 май в Брюксел. Нямаме други точки в дневния ред. Благодаря на всички ви за участието. Благодаря особено на комисария, заместник-председател на Европейската комисия, господин Шевчович.